Okay, um, welcome everybody. Uh... Добро утро на всички. Нека да преминем към девета точка от дневния ред. Много се радвам, че тук сред нас е генералният секретар на ОСР Ахел Хория. Той присъства тук в нашата парламентарна комисия за втори път и съм му много благодарна за това. Сигурна съм, че разговорът ни ще бъде много интересен. Има множество изключително интересни документи, които обаче току-що трябваше да предам на асистентите си, за да а, разчистя малко място тук на бюрото си и да мога да следа документите за заседанието ни. И така. Нека първо да ви дам думата за няколко водни бележки и след това ще преминем към въпросите и отговорите, които ще бъдат разпределени така, че да има по 5 минути за въпроси и негови отговор. Благодаря много. Секретариатът вече е, раздава документи. Имате в тях информация за развитието на световната економика, има и обобщен вариант. Ще се занимая и с някои въпроси а, за европейската економика. Първо, кризата все още не е приключила. А, тя ни остави доста наследство. Първо, намаляване на економически растеж. Економически растеж в света ще е под 3%. Това е най-низката му стойност от няколко години насам. Надяваме се е, лека по лека е, растежа да стигне до е, едно добро движение, т.е. около 4%, но все още, все още да се усеща кризата. има и политически разногласия. в Съединените щати, но дори въпреки тези политически разногласия, там економически растеж е по-добър и се очаква да се увеличи с още процент, процент и половина. И дефицитът там постепенно спада вече под 4%, това означава, че Съединените щати в последствие ще започнат да вървят доста, още по-бързо. В Япония се очаква економическия растеж да спадне следващата година, тъй като економическите стимули от тази година вече не са на лице, защото 220-330% дългът към брутния вътрешен продукт, но продължават със същата фискална политика. Планира се 2%, 2% инфлация. Е, помислете си, ако се постигне тези 2% инфлация с 2, в момента, в който има 250% дълг към БВП, приложете тези 250% към 2% дълг и инфлацията да си представим, че е 2%. Това означава, че 5% трябва да е економическия ръст, за да, ръст, за да не се плаща а, лихва, т.е. трябва 5% да излиша като а, а, годишно. Така че а, необходимата е, е, така че там се полагат наистина е, огромни усилия. В Европа възстановяването остава по-назад и е неравномерно. В повечето страни извън еврозоната лека по лека економическият растеж се възстановява, но в еврозоната вече за втора година ще имаме рецесия 0,4%, минус 0,4% всъщност миналата година, 1% тази година, 0,6% следващата година. Така че това е положението при нас, доста разочароващо. Това е първото наследство от кризата. Второто наследство от кризата е високата безработица. Много сте говорили за нея, но все още нивата и са неприемливи. 8% безработица, 16% безработица сред младите. Това са средните стойности в ОСР. В еврозоната обаче са 12% стойностите на безработицата и се увеличават, а пък безработицата сред младите е 25%. 30% страни като Испания или Италия, например, 35% там. Да не говорим за Испания и Гърция 50-55%. Това означава, че безработицата е висока, че средната безработица сред младите е двойна, тройна, е, има дългосрочна безработица и е, сред всички и сред младите и има хора, които не са нито е, процес на обучение, нито в, в, в образователен курс, нито работят. Тоест, това е една група, която се увеличава и това е безпокой... ни създава безпокойство. Какво е третото сериозно нещо, което ни безпокои? Ами нарастващото неравенство в приходите. Получаването от а, най-бедните 10% е 9 пъти по-малко от получаването от е, най-богатите 10%. Защо трябва това да ни безпокоим? Ами защото едва преди няколко години а, е, а, е, индексът беше по-скоро 6-7 пъти, а не 9 пъти повече. В Бразилия разликата е още по-голям 50, в Штатите 14, 25 в Мексико има страни, в които неравенството е сериозно, но тук неравенството никога не е било толкова лошо и се влушава. И четвъртото наследство на маляването на общественото доверие в държавата, в правителството. Публикувахме едно една публикация, която се нарича House Life, още една, която се нарича Government at Glance, е, управлението в най-общ план. И там се вижда, че има намаление в общественото доверие във всички. В министрите, в министрите-председателите, в политическите партии, в многонационалните компании, в, към банките, международните организации. Всичко, което сме градили години наред, губи доверие хората, стават все по... склонни да проявяват недоверие. Това се случва. С тези четири наследства ни остави кризата. И така, каква е диагнозата на съвременната економика ми? на американски английски има един израз, който се казва, че се а, работи под пълна пара, а, а, за да се движи. А, когато се движи економиката добре, се казва работим под пълна пара или на 4 цилиндъра. Може би в щатите това са 8, но Кои са четирите цилиндъра тук? Кредитите, инвестициите а, и а, страните от групата БРИ? Кредитите се увеличават с а, кредитите са на 3%, а все още а, а, се смята, че дори една ниска за тях стойност трябва да е 6%. И все още няма яснота за трансграничния обмен между страните от групата БРИКС. Така че мисля, че е много важно да се подпише трансатлантическото търговско споразумение. това ще бъде нова енергия, която ще се влее в световната економика. Ако не може да се е, постигне Бали, а, поне може да се постигне а, а, това. А, не е толкова трудно. А, в търговията има проблеми. На второ място, какво става? Инвестициите, а, какво се случва там? 1,5% в Съединените щати, толкова ниски никога не са били. Защо са толкова важни инвестициите? Ми защото инвестициите отговарят за а, бъдещия економически ръст, а, а, какво се вижда, просто такова не, а, нещо не се случва. Какво още има като елементи? Ами кредита. Кредитирането, преструктурирането на финансовата система, нейното оздравяване, факта, че не само трябва да се рекапитализират банките, не трябва да има само един регулатор, един надзорник – а и че трябва да дават кредити, а все още не се е увеличило кредитирането. Средното ни растеж на кредитите в ОСР е нула. Тоест, става, това се получава така, защото в Съединените щати и в Япония се увеличава, но в Европейския съюз намалява. И накрая, четвъртият елемент. Страните от групата БРИКС, Бразилия, Русия и прочие, те бяха локомотивите на економическия растеж световен план, а вече и те нападат. И така всеки един от четирите цилиндра на двигателя на економическото развитие в световен план наработи под своя капацитет. И така, какво може да се направи? Ще ви представя още една структура с четири елемента. А именно, структурните политики, социалната политика, за да се погрижим за най-уязвимите, зеленият економически растеж, защото случващото се с природата върви от зле на по-зле и накрая институционални въпроси. И така. Какво искам да кажа? С структурните въпроси. Ми първо е образователната система, иновациите, конкуренцията, данъчната система, здравеопазването, гъвкавостта на пазара на труда, гъвкавостта на пазара на продуктите, и стоките, взаимосвързаността между научните центрове и научно-развойните центрове на университетите и частния сектор и пазари, децентрализация, финансиране на инфраструктура. Това са нещата, които ние наричаме структурни въпроси. Тук става въпрос за това как, се, как продължават да се трупат уменията, които са необходими, за да може една е, економика да е конкурентно способна. За разлика от документа ПИСА, за първи път правим световно сравнение, т.е. сравнение в рамките на ОСР на уменията. 17 страни през декември са сравнени по показатели, свързани с образованието. Става дума за образование за образователен статут на възрастните? Разполагат ли те с необходимите умения? Много интересни неща научихме. В Корея а, най-зле образованите се пенсионират в момента и е, в момента идва групата на най-добре образованите. А в страни като а, Великобритания все още няма особено видима разлика между тези, които сега излизат от пазара на труда и тези, които сега влизат на пазара на труда. Тоест подобрение особено голямо няма. Така че въпросът е следният. Не става дума а, просто за заето, става дума за това налични са уменията за да може работещите да си вършат работата. И така, уменията са много важни. Това са структурните цели. От там нататък, социалните цели, колкото и да са затегнати бюджетите, винаги трябва да има възможност за закрила на най-уязвимите, защото жертвите на кризата са 2 милиона. 48 милиона в ИСР е в момента са безработни. Това означава 15 милиона повече, отколкото преди кризата. Дори в Съединените щати положението е по-добре. С 15 милиона са се увеличили безработните от преди кризата. И накрая, в заключение, нека да направя един коментар, свързан с начина по който работи банковата система в Европа и след това ще преминем към въпросите и отговорите. Ще направя един крайен заключителен коментар за данъчната система. Банковата система като цяло лека по лека се подобрява, положението в нея се подобрява, защото, а това е важно, оттам тръгна кризата, там тръгна всичко, което започна в Съединените щати и зарази целия свят. В Съединените щати нещата започнаха в а, а, преди останалите страни и там е, възстановяването на системата започна по-рано. Тук в Европа все още изоставаме, все още има нужда от рекапитализиране на много от големите банки в системата и се надявам, че стрес-тестовете, които в момента се провеждат от Европейската Централна банка, ще си свършат работа. Защото защо се надявам на това? Все се надяваме трети път нещата да проработят като в приказките. Първия път нещата бяха смехотворени, на втория път се обсъди суверенния дълг, държавния дълг и вече третия стрес тест, който предстои, наистина трябва да бъде проведен като хората и да е прозрачен и да даде резултати. Ние в ОСР настояваме за разделение, не непременно правно разделение, но да има яснота как точно се разделят дейностите, свързани с инвестиционното банкиране и банкирането на древно 5% е очаквания ливеридж. Повечето граждани виждат какво се случва. Богаташите изнасят парите си в данъчните обежища, а пък многонационалните фирми е, данъци не плащат. И какво се оказва? Малките а, е, предприятия плащат данъците. Те трябва да изнесат всичко на гърба си. Г8 и Г20, особено Г20, настояха ОИСР да постигне автоматичен обмен на данъчна информация. 120 юрисдикции вече обменят информация по искане. Това е стандарта в ОСР в момента. Вече се придвижваме към един по-висок, по-амбициозен, по-ефикасен стандарт на автоматичен обмен на информация. 60 страни вече а, се включиха. 60 а, или 62 страни след срещата ни, а, която скоро приключи в, Джакарта са се включили. Очакваме през следващите два месеца да се включат още 50-60 страни и до края на следващата година да имаме действителен автоматичен обмен на данъчна информация. Какво става обаче тук? Това означава, че ние е, участваме в правоприлагането законите, които са свързани с е, сплащането на данници. за да се избегне изнасянето на печалбите в други юрисдикции. Години наред се борихме да се избегне двойното данъчно облагане. И какво стана? Успяхме. Създадохме двойно данъчно необлагане, защото многонационалните фирми въобще не плащат данъци, където и е да било по света. Сега за първи път Китай, Мексико, Съединените щати, Великобритания, Германия и други страни имат една обща цел, а именно да си вземат парите, които им се дължат. Така че е наша задача в момента да се опитваме да променим правилата на международното данъчно облагане. В последната среща на Г-20 в Петербург, президентът Путин, който председателстваше заседанието, каза това е, може би, най-революционното нещо, което се случва през последните 100 години в международното данъчно облагане. Така че искам да а, ви оставя именно с тази мисъл, че това е една от важните задачи, по които работим в момента. Приключвам до тук, очаквам въпроси и коментари. Uh, много благодаря. Сигурна съм, че е трябвало да пропуснете няколко страници от вашите бележки, но съм убедена, че ние ще задаваме такива въпроси, че ще може да използвате цялата информация, която сте подготвили. Ние работим активно по въпросите на данъчното облагане. Вие казахте, че тук не става въпрос само за липсващи данъци в трети страни. Те липсват и средствата от данъците липсват и в Европейския съюз, така че е изключително важно да се окаже натиск върху правителствата в онези области, където ние имаме право на глас. И това въжи не само за нас в сегашния мандат на парламента, а и за предишния мандат. Първият въпрос е от страна на НП ще го зададе Пабло Залба Бидегайн, заместник председател на комисията. Благодаря. Искам да говоря на вашия роден език, уважаеми господин генерален секретар. Подкрепям ви изцяло. Имам един въпрос по отношение на кредита кредитирането. Казахте, че средния растеж в страните от ОИСР е някъде около нулата. В Европейския съюз имахме спадане с 1%. Минус 4, така ли? Минус 4 в еврозоната, минус 20 в Испания, обаче през последните няколко години. Значи там е много страшно положението. Виждаме светлина в края на тунела. За да можем да консолидираме економиката, трябва да получим възможност за получаване на кредит. Факта, че липсват средства, оборотни средства, вреди на економиката в Испания. Какво можем да направим ние в Европейския съюз, за да отключим потоците на финансиране? Какво може да направи Европейската централна банка в това отношение? Какво могат да направят европейските политици? по отношение на споразумението, търговското споразумение с САЩ, известно като ТТИП, отново ви подкрепям изцяло. Надявам се, че колегите ще разберат колко е страшно да се смесват шпионажа и търговията. Ние трябва да работим съответно с по-голям ентусиазъм по това споразумение, за да ще стане то толкова епохално, колкото се очаква от него. Благодаря. Искам да ви благодаря за направения коментар. Кредитите ще потекат отново, когато видим рекапитализация на банките. Това ще се случи, освен това, когато станем свидетели на края на процеса по създаване на банковия съюз. Трябва да се знае кой ще регулира банките, кой ще ги надзирава. И освен това трябва да се вземе решение какво ще се прави, ако една банка фалира. В допълнение, ако допуснем, че една банка е, ще фалира, кой ще я рек капитализира. Временно поне. Правителствата или някакъв централен механизъм. Тези решения трябва да се вземат максимално бързо, за да станем свидетели на нормализацията на, на, на финансирането. Още не сме станали свидетели на, на нормализация, тъй като процеса не е приключил, значи ние трябва да сложим точка на всички тези процеси, за да се случи нещо подобно. ЕЦБ улесни ликвидните потоци, защото има инициативи в тази връзка. Това е сигнал за нормализация, но е изключително важно цялата институционална архитектура в Европа да бъде завършена, за да може банките да знаят по кой път да поемат и как да започнат да отпускат кредити. Що се отнася до мащабното економическо и търговско споразумение с САЩ, на лице е проблем с търговията. Говори вече за това, че неравенството се задълбочава, има голяма безработица, няма достатъчно финансови средства. Всичко това е благоприятна среда за развиване на протекционизъм. Протекционизма се вижда насякъде в търговията, в инвестициите и в обменните курсове. Ставаме свидетели на нещо подобно на много места. Какво се случва, когато се случи нещо подобно? Ами трябва да благодарим е, и по-скоро да, да, да продължим нашите усилия с предприемане на съответните мерки, структурни мерки, да работим активно, защото в крайна сметка ще става дума за оцеляване на най-приспособените. Многостранните преговори се провалиха и ако ще минаваме на ниво регионално споразумение, не трябва да забравяме, че имаме 30% от международната търговия и 20% от чуждестранните инвестиции. Всичко това се случва между САЩ и Европейския съюз, така че ние можем да създадем един очудващо добър търговски блок, който да служи за пример на останалия свят. Да не говорим, че и в Средна и Централна Америка има дискусии Мексико, Колумбия, Перу, Коста Рика, цялата Латинска Америка. Там се водят преговори, така че ние подкрепяме идеята за това мащабно търговско-економическо споразумение с САЩ. Имаме нужда от него. То ще е от полза за ежедневния живот и на американците, и на европейците. Благодаря. Отново господин Бидеган, много накратко казва председателката. Да, благодаря. По-конкретно обаче, може ли Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка да направят нещо повече, за да се отпускат по-лесно кредити, най-вече на малките и средните предприятия. Какво още могат да направят те? Европейската инвестиционна банка все е, още отпуска средства, тя си върши работата, отпуска средства на регионалните банки, тя осигурява кредитни линии и на по-малки организации. Не пряко, но го прави чрез банките. Това е косвено финансиране на МСП. Проблема с ЕЦБ е, е, че тя не е конвенционалната Централна банка. Там има 18 държави. В миналото ЕЦБ работеше много добре, когато липсваха ликвидни средства в банковата система. ЕЦБ обаче днес няма авторитета да управлява кредита, защото в момента такива правомощи имат националните институции. Освен това, би следвало да има обективни условия, които да са на лице в ключовите економики, в економиките, където нещата са заложени на карта. За да подобрим кредитните линии за малките и средните предприятия, трябва те да почнат да участват в риска и банките трябва да участват в риска. В момента това не се случва. Сега от името на социалистите и демократите Елиса Ферейра. <laughs> <laughs> Fantástico. Muito obrigada por estar entre nós. Благодаря за това, че дойдохте, господин генерален секретар на ОСР. Имам три въпроса към вас. Първи въпрос се отнася до еврозоната. За разлика от Съединените щати, Еврозоната все още не е започнала своето економическо възстановяване. Имаме един валута, нещо, което е уникално в а, а, света. А, бихте ли могли да ни дадете идеи и препоръки за по-добрата работа на еврозоната след а, кризата? Вече се казаха някои а, неща, но а, имам предвид е, правомощията на Европейската Централна банка? Би ли могла тя да контролира е, бюджета, например? И изобщо какви полки може да се извлече еврозоната с помощта на ОСР? Втория ми въпрос е, е свързан с е, е фискалните системи тема, по която ОСР работи. Ако не успеем да прекратим изнасянето на данъци, нито един политик няма право да изисква от своите граждани да а, а, приема ограничени от типа на намалени пенсии, намалени заплати и така нататък. А, какви са възможностите да спрем това изнасяне на данъци? А, Третия ми въпрос е следния. Живеем в глобално време. Кризата показа, че всички е зависим един от друг. До каква степен бихме могли да запазим институциите от Бреттон Вудс? Мисля, че днешното време е време на изпитание за тези институциите. Благодаря, че ме слушахте на португалски. Първо по въпроса за еврозоната и възстановяването на еврозоната. Аз споменах някои структурни въпроси. а, ние сме изчерпали нашите възможности. Имам предвид, че нашите лихви са а, почти 0%. И фискалният ни капацитет е на практика изчерпан като резултат от а, усилията ни да намерим изход от кризата и рецесията. Сега а, се опитваме да намалим дефицитите и дълговете. Нямаме особено големи възможности за фискална експанзия. Тоест проблема е на първо място структурен. А, той има обаче и социална и екологична компонента. Сега за структурния аспект на въпроса. Говорих за образованието, а, иновацията, говорих за намаляването на регулационните режими или подобряването им, засегнах въпроса за данъците, данъчните системи. Знаете, че в днешно време труда се облага с високи данъци, капитала също се облага с високи данъци. би трябвало да намалим данъчното облагане върху труда и капитала и да го заместим с а, а, екологични данъци, например, или данъци от друг тип, защото това води до по-малко изкривяване, отколкото увеличаване на данъците върху труда. А, не бива да допускаме труда да бъде толкова скъп и да се облага с толкова високи а, данъци. Много европейски а, държави облагат труда с изключително високи данъци. Това някак си противоречи, защото от една страна искаме да създаваме работни места, от друга страна обаче правим това все по-скъпо. Какво може да направи Европейската централна банка? Европейската централна банка има вече изключително ниски лихеви. Дали може да ги направи още по-ниски? Не знам. ЕЦБ е, има определени правомощия. Тя не може да се сравнява с Федералния резерв на щатите или с Японската банка. Европейската централна банка се характеризира с това, че в нея са представени 18 държави и тя може да допринесе за това да се стабилизират лихвите на Европейската централна банка, не може да изкупува дълг. Споменахте също така и проблема с е, изнасянето на данъци. Във всеки случай трябва да се опитаме да спрем това вие засегнахте въпроса и за а, архитектурата на а, международните институции. Г8 само Г8 не е достатъчно. Г20 е много по-отворена към една функционална архитектура, излизаща извън рамките на институцията от Бретън Вудс. Дори и институция като ОИСР трябва да се развива, да бъде отворена към новите тенденции на развитие. Uh, thank you very much. Благодаря. Е, извинявам се, че трябваше да ви прекъсна, но ако всеки прескача и превишава петте минути, които са дадени, нашите колеги ще бъдат разочаровани. Сега е ред на Алде и аз представлявам Алде. Искам да ви благодаря за работата, за работата на ОИСР по отношение на ерозията на данъчната основа и по отношение на банковите трансфери. Имаме много действия, които сме предприели по отношение на отчетността. Аз не се посвених да използвам част от вашите предложения. Тук съм включила и предложения, свързани с отчетността по държави. Повечето от колегите са на наша страна. Много често се преповтарят едни и същи аргументи. Не трябва да изпреварваме онова, което прави ОИСР. Ами някой трябва естествено да води тук, да е водещ. Искам да разбера какво смятате вие по този въпрос. Що се отнася до прозрачността, Постоянно говорим за това, че фирмите се оплакват, че публичната прозрачност е свързана с възможността да се превърне в криминално престъпление в някои страни, когато става въпрос за сътрудничеството с данъчните власти, например. Вие работите в тясна връзка с много различни юрисдикции. Какво смятате? Може ли да има наказателна отговорност само защото се оповестява информация на обществени органи? Какво бихте казали? Смятате ли, че има основания да се прикрива такава информация или поне да не се предоставя. Благодаря. Така наречения БЕПС или ерозията на данъчната основа и прехвърлянето на печалбата е мащабен проблем. И трябва да се предприемат категорични мерки. Автоматичното обменяне на информация ще премахне данъчните обежища. Няма къде да се скрият хората, отделните физически лица. Законите казват, трябва да се плащат данъци. А тук създадохме закони, които озакониха неплащането на данъци. Има такива закони. Така че ние трябва да променим законите. Трябва да променим законите в всяка страна, която участва в това начинание. трябва да има минимална хармонизация. Това не означава, че всички данъчни ставки трябва да са едни и същи. Всяка страна ще има суверенитет в това отношение. Въпросът е Нека да създадем възможност за нещо подобно, за да се дава информация, на второ място да няма къде да се скрият нарушителите и на трето място, ако фирмите на една конкретна територия произвеждат и правят пари, генерират богатство на една конкретна територия, добре, те генерират и работни места, но трябва да плащат данъци върху това богатство. Вие зададохте много конкретен въпрос, госпожо председател. Сега работим в данъчната комисия на ОСР, но и в рамките на Г20, тук се включват Индия, Китай, Бразилия и така нататък, значи всички се включват. И ние ще се опитаме да създадем набор от правила, предложения. Това ще стане след около 18 месеца. Ако ми позволите, ще кажа на партньорите да дойдат и да поговорят и с вас. Когато се чудите как точно да формулирате вашето законодателство, то би трябвало да знаете какво правим ние. Трябва да има един стандарт. Не можем да имаме два или повече стандарти, защото хората просто ще изберат по-низкия стандарт. Това се случва навсякъде. В същото време, Европейския парламент и Европа като цяло могат да бъдат мястото, откъдето ще се предприемат най-мащабните реформи. Ние имаме нужда от вашата помощ. Прозрачност, оповестяване, всичко това е изключително важно и някои страни естествено използват а, нелепи аргументи. Те казват, а, ако има оповестяване на информация, може да бъдете подведен под наказателна отговорност. Не. Прозрачността, оповестяването трябва да станат норма. По отношение на на, на трансфера, на, на трансферното ценообразуване, Тук в крайна сметка става въпрос за, за съпоставка. Погледнете обаче Google, Starbucks. Колко такива има? Само една компания от този род. Как да се облага тя? Дали по националност, дали по местонахождение, всичко това е някъде в етера. Още няма яснота. Когато се измисли някаква нова технология в рамките на бизнеса, как да се облага, къде да се облага тя, трябва да се направи нещо и имаме нужда от вашата помощ, така че нека да се обединим. Благодаря, казва председателката. Първо ще се опитаме да получим информация и след като получим информация, ще се опитаме да работим така, че да можем да достигнем до всички и ще гарантираме така, че всички да са на една ръка разстояние. Някой иска ли да каже нещо? Следващия оратор. Благодаря, господин Госпожо председател, в економическата прогноза на ОСР се казва следното. Експанзивната монетарна политика на Съединените щати трябва да продължи. Второ, е, монетарната политика и на Европейския съюз е, трябва да бъде по-експанзивна, ако е, депресията продължи. Накратко, е, щатите трябва да печатат по-малко долари, а ЕЦБ трябва да печата по-малко евро. Господин Курия, е, много е интересно, че е, вие познавате институционалната революция от вашето минало в, е, в Мексико. Революцията в Европа обаче може да излезе извън рамките на институциите, имайки предвид младежката безработица. Как а, а, а, Thank you. Как виждате развитието на еврозоната и на Европа? Did, uh, uh Причината, поради която имаме различни подходи към монетарната политика е, че економическите региони се намират в различни моменти, така да се каже. Е, Съединените щати започнаха агресивно движение към ниски ставки, и това тече вече за трети път. Какво означава това? Централната банка изкупува а, дълга на самата държава, за да намали лихвите и не само за да намали а, лихвите в краткосрочен а, план, а да изкупува и дългосрочен дълг, и ипотеки. Имам предвид един хоризонт от 2-3 години да поддържа тези ниски лихви. Трябва да бъдем благодарни на централните е, е, банки, на Обединеното кралство на Япония в момента, защото те направиха така, че кризата да бъде по-малко сериозна, по-малко страшна, поддържайки лихвите ниски понякога изкуствено ниски, за да може да се възстановим по-бързо. Но Федералния резерв не може да поддържа 1 трилион долара в своя баланс всеки ден. И Федералния резерв решава да направи след... Какво решава да направи? Да намали стимулите не, те а, е, решават да намалят вместо 85 милиарда на месец, да ги намалят на 80, 75, 60 милиарда, а, е, което е чудесно. Това са едно изпират кортизона. А, и това нещата се нормализират, като ви а, Вместо да благодарите на доктора, че ви, че ви спира кортизона, вие го молите е, да продължи лечението с е, кортизон. Подобни неща се случват и на пазар. Тези действия на Федералния е, резерв бяха предвидими, неизбежни, дори бих казал желани, защото те са сигнал за нормалност, за нормализиране. А нормалното състояние би трябвало да бъде, както казва думата, нормата. Европа още не е стигнала до там, нали? Защо? растежа в Европа е малко над нулата, леко положителен все още има нужда да се поддържат лихвите ниски, за да може да продължи процеса на възстановяване. Е, Япан... Е, Япония поддържаше дефлация в е, продължение на дълги години. Целта на Япония е да създаде инфлация от 2%. В момента инфлацията е 0,9%. Те и Япония а, а, ще удвои доставката на пари за следващите години. Това е много агресивна политика. Защо ние подкрепяме този процес в Япония? Защото Япония в Япония има нужда от този, този е, процес и има нужда от фискални стимули и структурни стимули. Разказвам ви това, за да видите на колко различен етап, в какво различно положение се намираме ние и за това ние е, препоръчваме различни монетарни политики за различните е, региони в зависимост от развитието на економиката и състоянието в съответната част от света. Uh, Благодаря много. Сега от името на групата на зрените Свен Гиголд. Uh, Гория. Добро утро, господин, господин Гория. Е, хубаво бе, е, зарадвах се да чуя това, което чух от вас. Е, наистина ли разбирате моят странен език? Първо, благодаря ви за това, което казахте, за вашите публикации за състоянието на банковата система в Европа, за това, което казахте за спирането, на трупането на дългове от страна на банките. Имаме един малко по-различен въпрос. Бях много малък когато за първи път срещнах Джефри Оунс тогава той а, беше готов да разговаря с неправителствените организации по въпроса на данъчната политика и данъчното сътрудничество. А, бях изключително изненадан да прочета, че неговите сътрудници Керолан Син, неговата сътрудничка Керолан Силверстайн е напуснала ОИСР и е започнала да работи във фирмата Бейкън Маккинзи след което нейната шефка Мери Бенет напуска ОСР и отива да работи в същата адвокатска кантора и след 20 години служба в ОСР отива да работи в Енсти Янг. ОСР казва следното. Предходната позиция на Джефри в ОСР му дава една уникална международна гледна точка по въпросите на данъчната политика. Продължава на повече от 20 години Джефри а, а, ръководи данъчния отдел на ОИСР. Ето това казва Ернст Йонг за смята на позицията. И аз се питам, а, човек, който има толкова голям международен опит в публичен интерес, а, а, какви са вашите механизми а, да предотвратите конфликти, е, конфликтите на интереси пред една такава смяна на работата? Защото знаете, че понякога публичните и частните интереси са в конфликт. Какви политики имате а, а, а, за регулиране е, на, а, е, на такива случаи на смяна на работните места? This is a very important issue. Благодаря. Това е много важен въпрос. Става дума за това как може да се съвместят правата на отделни лица, които са работили дълги години в една обществена организация, в държавна е, организация, в правителството и е, тяхното право е, да се прехвърлят в частния сектор, е, да използват своите познания там, без същевременно да има конфликт на интереси, така наречените въртящи се върти. Има периоди на изчакване. След като има периоди, в които е забранено след работа в такава организация да се работи в част на организация. И също времено това се дължи не само на конфликт на интереси, но и на информацията, с която те разполагат за последните събития в съответната публична организация. Последното затягане на правилата, което направихте вие тук в Европа, в европейския контекст, е много интересно. А, правилата, които въведохте, са много добри и ги разглеждаме много внимателно, защото целта е да видим дали може някой от тях да се използват и тук при нас. Това е, е постоянен въпрос. В е, Съединените щати е, министър на финансите се премества в Голден Сакс и обратното. Е, и това се смята за най- естественото нещо. Периодите на изчакване са сравнително кратки. В някои други култури те са по-дълги и предпазните мерки са по-сериозни, но това е въпрос, който трябва да следим много внимателно. И се радвам, че го споменахте в ОИСР е се занимаваме с това не само защото трябва и ние да практикуваме това, което проповядваме, а и защото работим с правителствата, за да се борим срещу корупцията в трансграничен план, за да може да се поддържат възможно най-високи етични стандарти в областта на обществените поръчки, холандски е, търгове, е, обратни холандски търгове и така нататък. Не знам защо всичко е холандско. Явно холандците са много добри в тези неща. Та иначе има е, насоки в световен план и ние е, работим и по е, етични въпроси е, въпроси, свързани с правата на човека. В Бангладеш, когато се срина е, онази сграда, веднага се задействахме и веднага се свързахме с някои от фирмите, работещи там и както виждате вече има реакции и подобрения. Така че, темата е много важна. Много важно е, че я споменавате. Продължаваме да с един въпрос изключително внимателно и тъй като вие сте от партията на зелените, а, прочетете моето изказване към London School of Economics, а, което се нарича да постигнем нулеви емисии. Господин Гиголд, а, добре, ще прочета а, написаното от вас, но а, а, само ако ми обещаете, че ще затегнете правилата за въртящите се вреди. Както казах, внимателно проучваме това, което е, правите вие тук. И второ, винаги се опитваме да е, засилваме правилата да станат по-приложими, по-ефективни и, по, е, и прозрачни. Защото трябва да се избегне не само конфликта на интереси, но и създаването на впечатление, че може да има конфликт на интереси. Защото ако някой работи в международна организация, а, такова едно впечатление може действително да ерозира имиджа на съответния човек. Председателката, Свен, а, повече от 7 минути прекарахме върху твоя въпрос, така че трябва да преминем нататък поради а, грешка в а, предаването на информация не дадох думата на координатора на НП, а, който много се интересува от тази тема, тъй като от Париж. Жан Пол. Благодаря, госпожо председател. Нека да започна с а, една малка а, игра на, на думи, а, свързана с седалището на ОИСР. При всички положения играта на думи иска да намекне на това, че ОИСР много говори, но не винаги достатъчно действа. Те ли, иначе на 14 ноември 2013 година, т.е. преди няколко дена, публикувахте един доклад, който се нарича възстановяване на конкурентна способността във Франция, мерки за подкрепа на конкурентна способността във Франция чрез реформа на фиска. Това, разбира се, са общи предложения и бих искала тук да ви попитам какво мислите за предложенията за преразглеждане на данъчното законодателство, предложено от съответния френски министр и предоставена на президента на републиката, който, да им, който има за цел да създаде данъчно облагане, което действително да е справедливо и ефективно. Благодаря. На 8 ноември работих с президента Оланд, т.е. 6 дена преди да представя тази публикация. Публикацията се нарича Възстановяване на конкурентоспособността и серията, в която попада е по-добро управление, по-добра политика. Имахме такова е, издание и за Съедине е, и за е, Германия с Ангел Меркел работихме, работихме и с Па, с Коелио, който ни посети в нашето седалище Шато де Мюет. Е, обикновено създаваме публикации като тази, която утре ще предам на Гърция, един доклад, един подробен економически доклад. Но а, документа, за който вие говорите, е по-кратък и по-целенасочен. Той има за цел накратко, по графичен начин да представи нещата и да даде конкретни прагматични препоръки е, по всяка една от тези 10, 12, максимум 15 теми, с които се занимава темата, които са от решаващо значение. Е, и така, какво е тук е, основното? Научно-развойната дейност, регламент, правната рамка, реформа на фиска за подобряване на заедостта инвестициите, подобряване на резултатите на образователната система, реформа на професионалната система. 32 милиарда във Франция харчите за професионално обучение. Но то стига само до 12% до, от тези, които търсят работа. А, а, това е сума, която се равнява на сумата за помощни и за безработни. 32 милиарда. Помислете си за каква огромна сума става дума. Освен това, пазара на жилищата и позицията на Франция по международното право в областта на ДДС. Работихме с Световната банка, с Международната организация по труда и е, в крайна сметка представихме тази публикация. Това е петата такава публикация, която предоставям на президента Оланд. Първата му я предадох веднага след като бяха запечелени изборите. Президента каза, нямам нищо против да споделите тази публикация с всички, с социалните партньори, с обществеността, а, тъй като действително ще вземем предвид написаното в този документ. И така виждате, действаме по един много прозрачен, много публичен начин. По същия начин работим с Метници клуб, по същия начин работим с а, Индия, по същия начин работим и с е, Китай е, за е, нивото на средните приходи в, в случай на Китай. Те или иначе това е един нов инструмент за комуникиране с лидерите на държавите. Господин Гозес, да се надяваме тогава, че няма да загубят някъде този доклад, защото ето на, казвате, че е, вече 4-5 доклада сте е, предали, е, поне 4, и това означава, че ефективността им е относително понятие. Благодаря, Ани Подгимата има думата от е, групата на социалистите и демократите. Благодаря. Шаран, предполагам, че не говорите на гръцки. Така че ще говоря на английски. Малко казвате, така ли? Добре. Връщам се към вашето експозе. В началото то беше вдъхновяващо, макар че не беше пълно с оптимизъм. Споменахте за четири проблема, които са от миналото и с които трябва да се преборим. Нисък растеж, висока безработица, неравенство в доходите и загубата на обществено доверие. Това е изключително важно, този четвърти елемент и ние не говорим за него достатъчно много. На второ място, положението, което вие описахте. Знаете, че положението е много по-тежко в страни с специални програми, като Гърция, например. Шеста година на рецесия, изключително висока безработица, огромни бездни между доходите на хората и сериозна загуба на доверие в институциите. Откакто се предприех мерки с политически характер за справяне с тези проблеми, възниква един елементарен въпрос. И то е следния. Вярвате ли, че онова, което се случи беше необратимо. И случи ли се то поради решения, които взехме във връзка с кризата? Имаше ли стратегически грешки в нашата рецепта? Питам ви всичко това, защото е важно да разберем дали сме си научили урока. И в политиките, които прилагаме сега в еврозоната като цяло и по-конкретно във връзка с страните с специални програми, дали правим правилното нещо? Дали мерките, които предприемаме за увеличаване на растежа, за намаляване на безработицата, дали тези мерки ще доведат до намаляване на недоверието в институциите. И накрая изчислили сте, че Гърция има по-нисък растеж от това, което смятат гръцките власти и комисията. Дайте малко повече информация тук. На какво стъпвате, когато предоставяте такива данни? Благодаря. Мисля, че сте получила тази графика. Наричаме крокодила. Защо? Защото в Гърция разходите за труд в Франция, Ирландия, Испания, Германия, в всичко това, във всички тези държави има големи разлики. 15 години вече ставаме свидетели на заплащане, което е по-високо от производителността. Тъй като ви задавате въпроса защо сме стигнали до там. Е, само в Германия производителността е по-голяма, отколкото е, заплащането. Имаме една и съща валута, едни и същи правила за търговия и за инвестиции. Значи, така се създадоха челюстите на крокодила – Огромна пропас. Какво се случва сега? Испания. 10% дефицит. На страница 25 в документа ще видите тази информация. Португалия. 10% дефицит по текущата сметка. Италия, Испания. Къде се намират те сега? По текущата сметка имаме или равновесие, баланс или е, положителен баланс. Крокодила, с други думи, затваря своята челюст. Проблемните страни намаляват, а Германия малко по малко увеличава надниците и насърчава вътрешното търсене. Така че ще има приближаване към една и съща позиция. Вие се опитвате да намалите разходите за труд, в същото време вие се опитвате да увеличите и производителността. Къде се намира сега текущата сметка на Германия във всичко това? 7% и продължава да е 7%. Въпросът обаче е следния текущата сметка на Германия вече е за сметка на целия останал свят, а не само за сметка на Европа. Какво може да направи Германия, за да не страдат толкова останалите страни? Може да се направи нещо, но като цяло сега се поправя една историческа тенденция, която не беше реалистична, не беше устойчива, дойде кризата, сега нещата се поправят и резултатите започват да се забелязват. И е, сега, наред с други страни, Гърция има известен бюджетен излишък и всички тези страни имат общо взето положителен баланс по текущата сметка. Благодаря, казва председателката. Доста напреднахме с времето. Четири въпроса ни остават. Ще дам думата на всички колеги и ако не свършите на време, нашия гост няма да има възможност да отговори, защото ще му урежа времето. Така че вие ще трябва да действате, госпожо председател. Ами точно така. Значи ще трябва да урязвам всички. Вернер Ланген, Лиан Ньок, господин Бокрош и Филип Ламберт. Значи взех предвид всички, които искаха да се изкажат. Първо Вернер Ланген. Е, Благодаря. Уважаеми господин генерален секретар, когато крокодила започне да се затварят челюстите, положението не става по-добро. Въпреки, че се ги затварят, не става по-добро. накрая вие казахте, че е, е, силата на Германия като износител е, е, отива не само към Европа, а и към Азия но аз имам един въпрос, който отива в друга посока. От поне 20 години се ядосвам на това, че ОИСР не признава а, стойността, не признава професионалното а, образование. Майсторските свидетелства в Германия са във всеки случай сравними с завършено висше образование, а ОИСР от години отказва да признае тази германска форма на квалификация, да я признае като равностойна на завършена бакалавърска степен. А ако сега погледнете как се развива младежката а, безработица, мисля, че и вие от ОИСР трябва да стигнете до извода, че тази система на дуалното професионално обучение, която прави връзка между училищата и предприятията, не е толкова лоша. Може би ОИСР трябва да а, помисли с господин Лютерн, който много добре познава рейнския капитализъм и може да промените вашето виждане за нашата нашата система, защото в Германия безработицата е само 6,9% за разлика от безработицата над 25% в Южна Европа. изчакайте с отговора. Първо ще зададем всички въпроси. Лиам. Monsieur, je suis rapporteur, co-rapporteur sur la Troïka. Si je... Аз съм докладчик за тройката и посещавам страните, в които действа, действа тройката. А, искам да противореча а, на това, което казахте за а, цената на а, труда. А, цената на труда е толкова висока не защото а, а, заплатите са високи и социалните осигуравки са високи, а защото а, е спаднала производителността. Това а, обяснява а, разходите за труд за производство на единица а, продукция. Взели ли сте това предвид във вашия анализ? Господин Бокрош. Благодаря. Госпожо председател, аз имам един въпрос, свързан с данъчната политика. Четири са важните фактори за данъчната политика. Не само дефицита, не само публичния дълг, също така и размера на данъчния сектор и неговата структура. Моя въпрос е, кои са най-важните реформи за намаляване размера на данъчния сектор, най-вече в Южна Европа и по какъв начин може да се подобри структурата на този сектор? И накрая Филип. Добре дошъл, господин Гурия. Аз имам само един коментар. Е, подкрепям повечето неща, които казахте за е, реформата на банковата система и за борбата с е, избягването на данъчното облаган. Не може да пренебрегнете факта, че основната цел на ТИТИП е да намали това, което се нарича извън тарифни бариери пред а, а, търговията. Тоест, а, а, от а, екологично, социално и друго подобно а, а, естество. Не виждате ли риск а, в а, това, а, че а, изграждайки такива бариери, ние всъщност насърчаваме неравенството в а, обществото. Може да започнете с въпроса на Вернер. Skills. Умения, умения, умения. Уважаеми господине, Нека да ви кажа, че не съм съгласен с твърдението ви, че ОИСР не цени професионалното обучение. Напротив, то е много ценно. Проблема е, че ако не се приключи един цикъл, ако не се даде диплома, нямаме нищо. Получавате дипломи за едногодишно обучение, за двогодишно обучение. Тези дипломи имат някакво значение на пазара. Ние трябва да променим виждането на компаниите, защото те искат само бакалавърска или магистърска степен. Ако не си завършил университет, може и да не си кой знае какъв експерт, но може да си отличен работник. Така че аз вече съм казвал, за първи път направихме сравнение в уменията на 24 държави. И ние точно това и казваме, че не само образованието е важно, а по-важно е как образованието се превръща в умения, в компетентност за целите на трудовия пазар. И за кой трудов пазар? За този трудов пазар, от който има нужда в действителността. Защото има разминаване. Ние създаваме индивиди, е, за чието умения няма търсене. И има парадокс. Милиони безработни, а хиляди компании, които търсят талантливи кадри, но не могат да ги намерят. Така че за нас двойната образователна система е ценна. Германия, между другото, много е интересно да се отбележи, е, става обект на туристически интерес. Всеки иска да види как Германия е създава своя трудов пазар. Толкова успешен трудов пазар. А тази култура, която съществува на взаимоотношения между частния сектор, правителството, компаниите, как се преобучават кадри, всичко това е модел за поведение особено в ситуация на криза. Така че ние се опитваме да разпространим тези добри практики. По въпроса за търсенето. Да, търсенето не е голямо, защото и растежа не е кой знае колко голям. Ако продавате, а никой не купува, няма как да има растеж. Естествено, че ще се засегне растежа. Само, че тук няма задължително въздействие върху разходите. Трябва да има известни промени, тъй като производителността може да се измери. Може да се измери колко произвеждаме за всеки ден на положен труд. И ако за 50 години възнагражденията се увеличат повече, отколкото производителността, просто ще загубите вашата конкурентоспособност. Тук не говоря само за последните 18 месеца или за следващите 18 месеца, говоря за, за 15 години. И трябва да обърнете внимание на този лист. Това е една моментна снимка на европейската економика. Тази моментна снимка обяснява страшно много. А вестниците обясняват много сложно онова, което се е случило. Всичко е много ясно и за публичния сектор, и за фиска. Естествено, не всички правителства имат едни и същи възможности. Трябва обаче да се положат максимални усилия да се намалят разходите и да се предоставят обществени услуги по възможно най-ефикасен начин и на възможно най-низка цена. Компаниите, които са с, с държавно участие, би трябвало да бъдат взети е, предвид, е, тъй като трябва да има равнопоставеност. Би следвало да се увеличи ефикасността на събирането на данници. Нека да не забравяме за, за обществените услуги. Здравеопазването, например. Здравеопазването е най-голямото перо в бюджета на повечето държави. Проблема е, че тук има и най-голямо увеличение, най-бързо увеличение. И ето защо има голям проблем. Населението застарява. Това е бомба със закъснител. В същото време сметката за здравеопазване нараства постоянно и това е смъртоносната комбинация за държавния бюджет. Медицинските услуги за възрастните хора за хроничните заболявания, всичко това струва страшно много. Има възможност да работим по-добре. Можем да използваме достатъчно добре генеричните лекарства. На достатъчно добро ниво ли е регулацията на генериците, регулацията на, на медицинските професии, признаването на квалификациите на медиците? На лице и е, въпроса с е, достъпа, с е, разходите за други видове услуги, водоснабдяването, например, инфраструктурата. Трябва да се намерят най-добрите практики и да се види как точно може да има висококачествени обществени услуги на ниска цена. Господин Ламбер, е, само един въпрос. Не, не казах, че е, трансатлантическия договор е, лес, е нещо, което е лесно да се постигне. Е, напротив, казах, че е, преговорите в Бали е, са е, нещо, което е лесно да се постигне. Е, има неща, които не са тарифни, но в днешно време тарифите няма значение, защото тарифите в момента са на 3-4%, на 2%, 2%. Едно време нещата бях така. Преговаряме. Вие намалявате да, митото за телевизори, пък аз намалявам митото за еди какво си, и така, танто за кукуриго. Днес знаем е, добре, че най-доброто, което може да се направи е едностранното разоръжаване. Защо? Защото много добре знаем, че новата индустриална организация в света е свързана с натрупването на стойност по веригата на производството. Верига, която е, е глобална, международна. Т.е. може да се произвежда в Руанда, може да се произвежда и в Германия една и съща в различни страни могат да се произвеждат различни елементи от, от веригата. 40% от колите изнасени от Германия не са немски коли. Те са сглобени в Германия, но е, голяма част от техните части се произвеждат другаде а, огромен а, процент от износа на много страни са услугите. А, в Германия услугите пък намаляват като процент. А, е, не знаехме, че трябва да се набляга толкова на услугите. И, що се отнася до излишъка на Съединените щати, като цяло, ако се вземат предвид услугите, той се обяснява по съвсем различен начин. така, това са все неща, които разкрихме чрез много подробна статистическа, техническа работа. Ня... По-рано просто нямаше как да се правят подобни твърдения. А в днешно време бих казал, че най-добрият начин да се ем, гарантира конкурентна способност и ем, развитие на економиката е да се е, отворят границите за внос, за да могат да се внасят елементите необходими и за производството. Така че е, това е решението, това, което правим днес. Е, е, в крайна сметка е да се е, уточнят е, адми... Е, по-прости административни изисквания. Не, тук е зеления формуляр, жълтия, синия формуляр, а, пък три дена чака нещо на летището, пет дена на пристанището и така до безкай крайно време, ако действително искаме да има търговия, нещата да се опростят значително. Така че в днешно време виждаме да световната търговия по съвсем различен начин. Вече не е а, аз ти давам това, пък ти ми даваш това. Не, не действат така нещата. А, търговията трябва да се промени, защото това е единствения начин да стане отново двигател на економическото развитие. Госпожа Болс, благодаря. Благодаря ви много е, за коментарите, за големи интерес. Е, благодаря ви много за отговорите, предоставени по толкова ангажиран начин. Е, много от вашите съвети е, се вземат предвид и тук, когато изготвяме директивата за финансовата отчетност. А сега предстои среща ни с комисаря Шемета. Давам думата на Павло, който ще председателства, тъй като аз а, имам пресконференция. Благодаря ви много. Благодаря, Павло.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 Заповядайте, продължава. Сега ще разменим мнение с комисар е, Шемета. The dialogue will be structured with uh, two sessions. The first... Е, диалога ни ще бъде структуриран на две сесии. Първите 60 минути ще бъдат посветени на статистиката, вторите 60 минути на данъците. Ще дам думата. Комисионер, you have the floor. Господин комисар, заповядайте. Господин председател, уважаеми е, членове, е, много се радвам, че съм тук, е, за да ви представя нашите общи достижения. Това е подходящ момент да поговоря и за най-проблемните досиета и да ви разкажа за това какви проекти текат в Европейската статистическа а, система. Ще започна с конкретните ни достижения, резултат от сътрудничеството между комисията и а, а, парламента. Връзката между економическата политика и статистиката бяха ясно посочени и признати. Комисията получи силни инструменти за да контролира статистиката на националните статистически институти. Комисията делегира решения с приноса на парламента. в случаите, в които статистическите резултати на правителствата бяха манипулирани. в шесто пакета отново се гарантира независимостта на националните статистически институти. Вашата а, е, комисия изигра а, е, важна роля при определене на статистическите индикатори а, е, за определене на макроекономическия а, а, дисбаланс. А, това е важна стъпка напред за осигуряване на високо качество на статистиката за важни економически фактори. Не може да има обаче качество на статистиката без ефективен механизъм на контрол. Прозрачността и отчетността бяха в центъра на дискусиите по Европейската статистическа програма за годините 2013-2017 година. Конструктивният подход на комисията ЕКОН подкрепиха нашите усилия за осигуряване на достатъчно финансови ресурси за изработка на европейската е, е, статистика. Е, друго важно достижение бяха методическите стандарти за националното счетоводство. Преговорите по специфичните елементи обаче бяха изключително трудни. Комисията високо цени подкрепата, която получи от парламента по най-критичните въпроси. Тези ключови досията бяха приключени и започна работата по тяхното прилагане. Второ, Бих искал да поговоря за работата, за незавършените законодателни инициативи. Без съмнение най-критичното досие беше така наречения закон за статистиката. Това е най-важният законодателен акт, на който ще се основава изработката на статистиката от националните статистически институти и а, Евростат. От 2011 година Европейския парламент а, непрекъснато изискваше гаранция за достоверността на европейските а, статистики. Предложението на комисията за реформа на е, досието за е, статистиката е, беше ръководен от същите е, е, принципи. Е, мога само да повторя, че имаме нужда от законодателство, което първо осигурява професионалната независимост на националните статистически институти и второ осигурява координацията на изготвянето на статистика на национално равнище. Миналия декември комисията ЕКОН почти единодушно прие доклад в подкрепа на този принцип досие, което а, а, има за цел да даде специален статут на а, Евростат а, независимостта на Евростат вече е гарантирана от края на 2012 година с едно решение на комисията. Опитът а, показва, а, че Евростат изпълнява своята задължение, изпълнява очакванията, които имахме към а, него и това беше потвърдено а, от а, надзорния съвет съвета. А, няма съмнение, че само на европейско равнище не може да се гарантира достоверността на а, статистиката, а, защото европейската статистика се формира на базата на а, статистическите данни, събирани на национално равнище. А, борда на европейската статистика а, ясно изрази с подобни опасения в своя годишен репорт а, до а, парламента. Комисията е готова да продължи е, преговорите, докато се е, е, въз, създаде необходимото равновесие в тази стратегическа е, реформа. Започнахме работата по изготвяне на е, предложение за качеството на статистическите данни е, е, за е, процедурите за макроекономически дисбаланси. Е, за да се осигури необходимото качество а, на, на данни, а, трябва да а, видим с а, какво а, разполагаме. Приветстваме доклада на господин Епинг а, а, по, тази, по тази тема. Високо ценим това, че докладчика подкрепя необходимостта от подобряване на системата за мониторинг на статистическите системи. Комисията с, а, очаква да бъде постигнат бърз напредък а, а, по това досие и очаква и разчита на подкрепата от парламента. И Трето, в края на моето изложение искам да засегна проектите, е, ключовите проекти е, в областта на статистиката. Искам да благодаря на Шарон Болс за ключовата роля, която изигра на конференцията на ЕПСАС, организирана през май тази година. Тази конференция ясно показа, е, че е, има нужда и има вече набрана инерция е, за създаване на общи правила за отчетност в публичния сектор. ЕПСС ще допринесе за подобряването на финансовото управление Следващата стъпка ще бъде да предложим основните принципи и подробна пътна карта на проектите. Комисията разчита на съдействието на парламента на всички етапи при създаването на проектите и тяхното изпълнение. Друга важна инициатива, която тече в Европейската статистическа система, са партньорските е, проверки на съществуващата е, практика. Е, препоръчва се на комисията да координира своите усилия с националните статистически е, системи. Е, пилотната фаза беше завършена и е, основната част от това упражнение ще започне е, следващата година. Резултатите ще бъдат е, е основен е, е, източник за установяване на това доколко практиката съответства на е, изработения кодекс. И накрая Бих искал да ви информирам, е, че комисията а, е, а, е, започна а, задълбочен, а, а, задълбочено да обмисля а, модернизирането на изготвянето на европейската последните е, е, статистики. Е, проекта започна, беше започнат от Евростат в партньорство в рамките на Европейската статистическа система. Първо, Резултатите от този процес ще бъдат обсъдени в Комитета на Европейската статистическа система през май следващата година. Тази а, инициатива отразява а, нашата мотивация да отговорим на основните нужди по възможно най-добрия начин. За целта политическата подкрепа на всички а, актьори на европейско национално равнище ще ни бъде необходим. Надявам се този парламент да ни окаже необходимата подкрепа за осигуряване на достоверността на европейската статистика. Много благодаря, господин комисар. Шемета. Първо ще дам думата на координатора от името на НП, господин Гозес, и след това ще отговорите. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, че отново сте тук, за да поговорим. Искам да ви задам за два съвсем конкретни въпроса. Знам, че конкретните отговори няма как да ме ги дадете веднага. Но това са важни въпроси в момента, особено във Франция. Първо, къде се намираме по отношение на ДДС и неговото намаляване, що се отнася до а, електронните книги? А, къде а, са стигнали а, преговорите по въпроса? Втория въпрос отново е свързан с ДДС. А, тази неделя във Франция имаше много коне по улиците, а, защото имаше протести срещу увеличението на ДДС по отношение на продуктите, свързани с отглеждането на коне. Много често Европа е обвинявана за тези фискални мерки, но нещата не са толкова прости. В крайна сметка, има много елементи, свързани с събирането на този данък, които а, не засягат само решението взети а, в Париж по отношение на продажбата на спортни състезателни коне. Те или иначе, това са много важни въпроси. Как така се стигна до това решение по отношение на данъчното облагане и конете. Е, благодаря, господин Козес, е, е, Имате ли възражение да отговорите на въпроси свързани с данъчното облагане, при положение, че не това беше темата? Е, първия час беше предвиден за статистика, но въпросът е свързан с данъчно облагане, а това е важно досие. Така че ще отговоря на въпроса. Що се отнася до намалените ставки по ДДС? Знаете, че комисията пое ангажимент да направи оценка на евентуална система на намалени ставки. Оценката все още се провежда. Вече приключихме обществените консултации. Възложихме две проучвания с цел да се направи оценка на евентуалните намалени ставки по ДДС в Съюза. В момента моите служби правят и оценка на въздействието. Тя трябва да бъде завършена до края на годината или в началото на следващата година. В нея ще се даде необходимата информация и тя ще бъде публично достояние. Всички, които желаят и проявяват интерес, могат да я погледнат. На второ място, ДДС за конете и свързаните с тях услуги. Нека да съм пределно ясен. Европейският съд е постановил, Не сметната палата, естествено. Обърках се. Постановил е, че системата на променени ставки в тази област, във Франция, е в разрез с директивата за ДДС. И тъй като живеем по принципите на върховенството на закона. Много е важно всички държави членки, включително и Франция, да спазват правилата, онези правила, които са договорили единодушно в съвета. Така че нека да напомня, че през 2009 година, когато се проведе последния преглед на директивата по ДДС, намалените ставки за ресторантите по това време бяха обект на разисквания. По това време Франция не повдигна въпроса за конете. Директивата съответно не се промени в тази връзка. Това означава, че Франция, както всяка друга държава членка, би следвало да изпълнява разпоредби на директива, която е договорила. Естествено, може да се помогне по други начини на този сектор. И аз смятам, че френското правителство би могло да предприеме мерки, могат да се използват европейски средства за подкрепа на този сектор и комисията вече се обръща към френските власти, за да се намери най-ефикасно решение на проблема. Благодаря, господин комисар. Сега от името на социалистите, господин Ньок. Благодаря, Павло. Добър ден, господин комисар. Много се радвам, че мога да поговоря с вас само няколко дена след като Европейския парламент гласува по моя доклад по важната тема за европейската статистика. Европейския парламент прие своята позиция в че, миналия четвъртък с голяма, с голяма мнозинство. 517 гласа за и 20 гласа, само 20 гласа против знаете колко важно е доверието в националните статистически институти и спазването на етичния кодекс. Важно е комисията да има правомощи за разследване и възможности да координира европейската статистическа система. Ключовата позиция на парламента а, е основно свързана с нашите предложения по въпроса за Евростат. Целта е да се увеличи независимостта на Евростат и на неговия генерален директор, не само защото по-настоящем се е, поставя под въпрос на достоверността на информацията и поради кризата в Гърция, защото ако информацията а, за Гърция беше точна, нещата нямаше да се развият така. Целта е а, в парламента да се обсъжда номинацията на генералния директор на Евростат, да, който в последствие, а, който да може да има пълна политическа независимост, да, да не бъде подлаган под натиск и е, правомощите в областта на економическата статистика да са значително задълбочени. помислете и за влиянието в рамките на тройката, както и на европейското полугодие. Така че тук става дума за възстановяване на, на равновесието между институциите. И става дума Конкретно за Евростат. Настояваме за независимост. Е, целта е Евростат е, да може да даде добър пример, е, сам да бъде пример за статистическите институти на онези държави членки, които изостават в тази област. И така, въпросът ми е прост. Готов ли сте да работите с нас, за да се постигне е, договорка по това предложение. Благодаря. Thank you very much. Благодаря за тези въпроси. Добро утро! Между другото, много се радвам, че можем да продължим своя разговор след вота в Европейския парламент по регламента. Няколко бележки. Първо, в своето изказване вие казахте, че ако регламента беше съществувал преди 3 или преди 5 години, то вероятно нямаше да имаме такива проблеми с гръцката статистика. Нека да ви кажа, че това твърдение обаче едва ли е вярно, защото проблемите с е, гръцката статистика и така наречените ЕДП данни е, датира отдавна този проблем и комисията още през 2005 година беше направила предложение за решаване с проблема. По това време обаче държавите членки не можаха да се споразумеят и чак когато се видяха проблемите на Гърция, се дадоха по-големи правомощия на Евростат и се разгърна неговата дейност. Естествено, Обща цел за всички нас е да стигнем до окончателно споразумение по така наречения закон за статистиката. И както споменах и пред вас в Страсбург, комисията е открита за предложения. Готови сме да водим преговори за да се стигне до компромиси, ще положим максимални усилия, за да сближим позициите на съвета и парламента по някои много конкретни въпроси. Много е важно да гоним една и съща цел, а именно европейската статистическа система да стане стабилна. Все още има някои нерешени проблеми. Един от тях е свързан с статута на Евростат. Между другото, обърнете внимание и на неодавнашния доклад на Европейския статистически консултативен съвет. Той направи оценка на дейността на Евростат и в доклада, с който и вие разполагате, се казва, че Евростат има пълна независимост и напълно отговаря на изискванията на кодекса на добрите практики. Така че, мисля, че е много важно вие да продължите разговорите с съвета по това досие. Ние ще положим максимални усилия в комисията. Моите хора вече започнаха работа по намиране на изход от положението с това законодателство. Благодаря. Сега от името на ЕКР Епинг. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за милите думи, за моя доклад качеството на статистиката и процедурата MIP. Въпросът ми е свързан с данъка върху финансовите транзакции. Когато го обсъдихме за първи път в нашата комисия преди 3 години, казах, че този данък е добър пример за една лоша идея. На скоро говерньора на Централната банка на Франция каза, че този данък създава големи рискове за участващите в него страни и може да застраши финансовата стабилност. Това беше казано за Financial Times на 27 октомври. Аз съм съгласен. Освен това, според становището на правната служба на съвета, ДФС е незаконен тъй като е екстратериториален по своя характер. Бундесбанк пък каза, че банките ще зависят в по-голяма степен от ефтините пари на ЕЦБ. И това също е правилно твърдение. Как може да се изразходват средства два пъти без да са получени средства. До там ще се стигне, в крайна сметка. Така че като си имат предвид всички тези становища, не си ли губите времето с данъка върху финансовите сделки? Е, бяхме предвидели отделен разговор за данъците, но май смесихме нещата. Вие решавайте. Комисаря, ами май въпросите свързани с данъците са по-интересни, отколкото въпросите свързани с статистиката. Мисля, че те са равностойни, така или иначе. Що се отнася до ДФС? Нека да ви напомня, господин Епинг, че Европейския парламент наскоро с много голямо мнозинство подкрепи предложението за ДФС. Има много добри идеи за това как предложението може да се подобри. Нашите държави членки ще направят пълен и подробен анализ на предложенията на Европейския парламент и нямам никакви съмнения, че поне част от тези идеи ще бъдат взети предвид в хода на преговорите. На второ място, много хора говорят за становището на правната служба на съвета и правят общи заключения във връзка с това становище. Нека да ви кажа, че правната служба на съвета изказа своето становище във връзка с един много конкретен аспект от предложението. Не за цялото предложение, а само за един параграф в един конкретен член на предложението. Комисията смята, че това становище не е правилно и нашата правна служба вече изготви доклад, който ще даде точни и ясни аргументи, защо смятаме, че становището на съвета, на правната служба на съвета не е издържано. Този доклад ще ви бъде даден за следващото заседание на работната група, което ще се проведе на 12 декември. Ние сме напълно уверени, че позицията на комисията точно по този въпрос е правилната и смятаме, че предложението напълно зачита договорите. На второ място, нека да не забравяме, че по ДФС в момента имаме процедура на засилено сътрудничество. Това означава, че 11 държави членки доброволно са се съгласили да работят по това предложение и ще се опитат да стигнат до компромис за това как да въведат данък върху финансовите сделки в тези 11 държави членки. Сега процеса продължава, всичко е в полето на тези 11 държави членки. Имаме предложение, имаме първо четене в съвета. Време е за опит за политически компромис и се надявам, че участващите държави членки ще демонстрират необходимия политически кораж, за да се стигне до компромис по това предложение. Благодаря. Зелените Филип. Yes, welcome, Commissioner. Uh, on, uh... Добре дошъл, господин комисар, за статистиката. Знаете колко голямо значение отдаваме на разширяване на индикаторите е, е, с други извън е, обикновените, които използваме за БВП. какво, по какъв начин тези е, индикатори могат е, да допринесат за по-доброто взимане на решения в е, е, Европа? Какво правите за дефинирането на такива критерии? Вярно е, че Комисията работи точно по този въпрос. Имаме специфичен проект, наречен отвъд БВП. Проект за включване не само на индикатори, свързани с БВП, а и на индикатори, които които отчитат влиянието върху определени социални групи, определени економики и така нататък. Ще направим, предстои да направим първи публикации на тези данни. Работим в тясно сътрудничество с ОИСР, но от моя гледна точка проблемите свързани с, а, с този проект са а, от а, времери, времеви характер. А, статистиката, свързана с БВП, може доста бързо да бъде събрана и оповестена, докато информацията за другите критерии все още не е на разположение. Така че основният проблем а, в тази а, връзка е как да продолеем тази разлика във времето, така че да можем по едно и също време да публикуваме статистическите данни, свързани с БВП е, и статистическите данни, свързани с е, въздействието върху конта среда, върху социалната среда и така нататък. Само ще допълня това, което каза комисаря е, Шемета. Имаме два подхода. Е, първо е, да разширим обхватът и да измерваме така наречения напредък на обществата, заедно с измерването на развитието на брутния вътрешен продукт. Имаме един списък с индикатори, които покриват екологичен и социалния спектър. Много се радвам, че мога да ви съобщя за две е, публикации, които или бяха публикувани наскоро, или предстоят да бъдат публикувани. През е, октомври излезе публикацията за е, критериите по стратегията е, Европа 2020, 20 критерии, които които бяха прияти на европейско равнище и в страните членки. И второ, предстои е, в близките дни, следващата седмица, да е, излезе мониторинговият доклад за устойчиво развитие. Това е двугодишен доклад, е, който също измерва всички е, критерии по един лесен и лесно четим начин, поне така се надявам. Както каза комисаря е, Шемета, имаме разлика във времето на събирането на данни по економическите и социалните е, критерии ние е, сме се фокусирали върху екологичните критерии за парнигови газове и се опитваме да сближим а, а, събирането на тези данни в, в, в времето. А, например, данните за консумацията на енергия, така че тези данни да бъдат на разположение в момента, в който са на разположение и а, а, економическите данни. Индика, социалните, при социалните критерии все още имаме голяма разлика в времето. А, същото се отнася и за критериите за разпределяне на обществените блага и за, за а, бедността. Така че ние правим всичко, което е по силите на една статистика, за да се здобием в най-ранния възможен момент с а, данните. Има ли въпрос от Обединената левица? що, Кирия, проедре. Θέλω να πω ότι η ερώτησή μου είναι για τη φορολογία. Благодаря. Господин Хунтис, имам въпрос. Той е свързан с данъчното облагане. Малко се обърках, обаче знам, че има втори кръг въпроси. Но ако мога да задам въпрос за данъчното облагане, би го задал сега. Радвам се, че комисарят е тук. Въпросът е следният. Преди две години се обърнах към комисията и попитах, доволни ли са от начина по който в Гърция се работи срещу укриването на данъци в голям мащаб. Защото борбата с укриването на данъци е основен е, елемент на структурните реформи в Гърция. Преди две години отговорът беше, че усилията не са задоволителни и че се препоръчват конкретни мерки, които трябва да се въведат. Това беше много отдавна, през 2011 година. А сега, господин комисар, има един слух, който се носи в Гърция, за това, че гръцки министр на економиката е каза, че има списък Фацели Лагард, списък на укриващи данъци или на избегнали данъци, е, които са укрили парите си в Лондон или в Люксембург. Списъкът е известен, но на тези лица не им се случило кой знае какво. Това са лица, изпратили огромни суми пари из, а, в чужбина, от Гърция, в момент, а, в който дори безработните са плащали данъци в Гърция. Така че, господин Шемета, доволен ли сте от това, което се прави по избягването на данъци в Гърция? Благодаря много. Сигурно си давате сметка, че работим много внимателно с гръцките данъчни власти, за да реформираме данъчната администрация в Гърция. И напредъкът е доста добър. Наскоро се срещнах с заместник министра на финансите. Той ми представи статистиката за държавните приходи и виждам, че за първи път след кризата насам а, приходната част на бюджета лека по лека започва да се подобрява. Тоест да се качва над средното. Нещо, което според мен потвърждава, че усилията ни, които а, полагаме заедно с гръцките власти и лека по лека започват да дават резултати. А, има реформи на а, данъчните процедури, на данъка върху собствеността, на данъка върху приходите. А, този за данъка върху собствеността, конкретният кодекс още не е прият, но другите два кодекса са прияти, така че вече данъчната администрация е съвсем различна. Мисля, че тенденцията е добра, но, но все още има какво да се направи. Гръцките власти също си дават сметка за това. Те знаят, че Нещата се движат в правилната посока, но все още има работа за вършене. Необходимо е да се направи повече, за да може а, да се подобри в, в още по-голяма степен приходната част на бюджета. Сега, що се отнася до списъка Лагард, който вие споменахте, комисията е институция с немалко власт, но в крайна сметка и държавите членки сами по себе си трябва да направят нещо. Да използват информацията, която им е на разположение. Не комисията сезира националните съдилища, в крайна сметка, по отношение на конкретни случаи изброени в е, така наречения списък Лагард. Това е информация, която трябва да се използва от националните органи в рамките на националната съдебна система. За това и аз е, бих призовал гръцките власти активно да се вземат с въпроса. Така че това е моят сравнително кратък отговор на вашия въпрос. Благодаря. Изглежда всички искат да се занимаваме с данъчни въпроси. В такъв случай, може би, Алда може да почака, Филип бърза, така че дам му думата. Благодаря ви много. Благодаря. И аз исках да задам въпрос за данъците. Е, малко закъснях. Виждам, че всички колеги са се насочили към данъците, пропуснали са статистиката. Три съвсем кратки въпроса. През последните няколко месеца говорихме за това, че в препоръките, които са конкретните препоръки за страните, има много широко обсъждане на данъците е, много често разходите за труд поради данъците са твърде високи в някои страни. И се говори за изместване на данъците от труда е, към потреблението и други типове данъчно облагане. Въпросът е обаче как точно може да стане това и как може комисията да подкрепя държавите членки в тези усилия за реформи. Възнамерява ли комисията да излезе с по-подробни препоръки, с по-подробни мерки за подкрепа за въвеждане на да, е, различно данъчно облагане в държавите членки? Вторият ми въпрос е малко по-различен. Е, е, през последните седмици като депутат в Европейския парламент е, получавам много въпроси и за данъците и искам да се спра на две основни трудности. Наскоро Европейския съд публикува съдебно решение, свързано с регистрирането на автомобили в различни държави членки. Е, едни хора могат да имат автомобил в една държава, да живеят в друга и се изисква да плащат и на двете места. В Белгия има двустранно споразумение с Франция, така че се плаща веднъж, обаче с Холандия няма, така че се плаща два пъти, ако трябва да се регистрира автомобила и в Холандия и в Белгия. Е, въпросът е как може това да се разплете. Не може в една ситуация да се плаща веднъж, друга да се плаща два пъти. Просто не е справедливо. И сега съдът вече се е произнесъл. Ясно е, че проблем има. Проблемът не е гигантски, но все пак е нещо, което можем да разрешим в полза на гражданите. И последният ми въпрос, свързан с нещо, което вече няколко месеца обсъждаме – ДДС. Измамите с ДДС трябва да се спрат. Това е много важно и през последните месеци вие се опитвате да предприемате мерки по въпроса. Но се вижда, че има фирми, които загазват, защото държави членки забавят връщането на ДДС и фирмите се сблъскват с проблеми с паричните наличности. и така, може ли да направите коментар по е, този въпрос. Какво се прави в момента? Докъде са стигнали разговорите с държавите членки? Благодаря. Uh, okay, uh, so, uh, regarding that... Що се отнася до прехвърлянето на данъци и конкретните препоръки в тази връзка. Естествено, че трябва да се установи равновесие между спецификата на препоръките от една страна и принципа на субсидиарност от друга. Той е изключително важен, когато говорим за данъчно облагане. Ако погледнем препоръките от миналата година, ще видим, че има конкретни текстове, за въвеждане на данъчни мерки. Ние смятахме, че ако се въведат подобни мерки, те няма да доведат задължително до цялостно увеличаване на бремето, а по-скоро до прехвърляне към по-благоприятни юрисдикции. И ето защо ние искахме от държавите членки да дадат по-ясна информация за това къде може да се прехвърлят данъци, наложени на, на труда, на трудовата дейност. През последните няколко месеца започнахме да говорим по-конкретно по този въпрос, тъй като едно проучване показа, че в държавите членки има увеличаване на данъчното бреме, що се отнася до труда, а и държавите членки имат различно отношение към проблема. Ето защо ние действаме така, че да се даде конкретна информация за всяка конкретна държава. Що се отнася до данъчното облагане на автомобилите, отдавна работим по този въпрос. Вероятно си спомняте, че комисията направи предложение още през 2005 година за това как може да се реши проблема с двойното данъчно облагане на автомобилите. За съжаление, нашите държави членки не можаха да стигнат до споразумение. Правният текст все още е на ниво съвет и ако държавите членки решат, могат да се върнат към него – но ако правилно си спомням, четири държави членки не се съгласиха с предложеното. Нашите препоръки са следните. Искаме държавите членки, ако може, да използват поне духа на предложението. И да направят поне някакво усилие да решат проблема с двойното данъчно облагане чрез въвеждане на мерки в национален мащаб. Има някои държави членки, които получават страшно много пари от данъчното облагане на автомобилите и те не искат да си променят законодателството. По отношение на ДДС и възстановяването на ДДС. В настоящото економическо положение в което парите, ликвидните средства са изключително важни за всички граждани и за малките предприятия. Държавните администрации, данъчните администрации в държавите членки трябва да се погрижат, че ще възстановяват ДДС на време. Наскоро започнахме наказателна процедура срещу една държава членка Сметнахме, че в тази държава възстановяването на ДДС отнема твърде дълго и това може да послужи за пример на други държави членки и те би следвало да се опитат да намерят решение на проблема, ако той съществува. ДДС трябва да се връща в разумни срокове. Според мен разумен срок означава не повече от 30 дни. И това трябва да стане повсеместна практика. И така, може да имаме някои въпроси свързани с статистиката, между другото. Ханс Петер Мартин. Не, за съжаление това не е така. И аз искам да се извиня. Трябва съвсем скоро да тръгна, тъй като има заседание на междупарламентарната делегация Европейския съюз Китай, така че не мога да присъствам до края. И така, два въпроса. Да, Mehrwertsteuerbetrug. Измамите с ДДС са тема, за която много говорим. Благодарим ви, че ви работите по тази тема. Липсите, благодаря, следствие на измами с ДДС с 193 милиарда евро. Ако всички държави достигнат нивото на Германия от 1%, в държавните каси на Франция ще постъпват 15 милиарда евро, в Италия 18 милиарда евро. Ако по погледнем настоящата ситуация с, с, с дълговете след 10 години Франция ще получи 150 милиарда евро повече, плюс лихвите, плюс лихвите върху лихвите и така нататък. Франция не би трябвало да се откаже от тези приходи. И в тази връзка два въпроса. Съгласни ли сте с а, моята оценка, че намаляването на измамите с а, ДДС ще намали до голяма степен натиска върху евро? а, еврото. А, второ, а, а, изготвили сте програма защита на финансовия а, интерес. А, на Съюза 44 милиона от тази програма се отделят за борба с а, незаконната търговия с цигари. Не смятате ли, че административните разходи в тази програма са твърде високи, че се работи неефективно и че този проблем може да бъде по-добре, по този проблем може да се работи по-добре на национално равнище. Какво планирате за период 2014-2020 година, за да станете по-ефективни? Още повече, че програмата се подкрепя и от тютюневите концерни. Благодаря. Well, uh, I completely agree uh, that Напълно съм съгласен, че имаме голям проблем по отношение на измамите с ДДС. И след като представих своите заключения, ясно подчертах, че би трябвало да продължим своите усилия за справяне с измамите с ДДС. Сега вървим в правилната посока. Изключително важно е тук да се направи нещо. От е, теоретична гледна точка не можем да кажем, че всички 193 милиарда евро се дължат на измами с ДДС. Има и други аспекти тук, е, банкрут на фирми, забавяне на средства на плащания. Но измамите като цяло представляват голяма част от така наречената пропас по ДДС. Комисията направи всичко възможно да внесе предложение. Благодарение на бързите действия на държавите членки успяхме да стигнем до споразумение по механизма за бърза реакция по ДДС и измамите. Договорихме се за един по-широк обхват на приложения във връзка с механизма за обратно начисляване. Някои държави членки вече използват този инструмент, за да се справят с трансграничните измами по ДДС. В същото време продължаваме нашата работа по така наречения окончателен ДДС режим. Това е много важна част от нашата стратегия. Аз смятам, че ако успеем да се договорим по този цялостен ДДС режим, ще успеем да решим повечето от проблемите, свързани с трансграничните ДДС измами. В същото време, тези измами не се случват само в трансгранични сделки. Има много измами на национално ниво. И ето защо държавите членки трябва да въведат мерки в национален план, за да се справят с проблема. Съвсем наскоро проведохме една конференция по темата. Някои държави членки представиха нови практики за това как може да се подобри събираемостта на ДДС. Например, Португалия е въвела съвсем нова система за събиране на ДДС, използвайки модела, който беше предложен в нашата зелена книга от преди няколко години. Те са приложили този модел на практика и са станали свидетели на значително увеличение на приходите от ДДС. Много е важно от държавите членки да се учат от най-добрите практики в други държави членки и да въвеждат подобни мерки. По отношение на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, и тук искам да съм пределно ясен. Комисията предложи да се включи ДДС като област, която би трябвало да попадне в приложното поле на директивата за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз чрез наказателно-правни мерки. Държавите членки обаче се споразумяха по един текст, в който ДДС не се включва в приложеното поле на директивата. Ето защо искам да приканя Европейския парламент да не отстъпва от своята позиция. Когато се говори по директивата, би трябвало да настоявате ДДС да е част от нея. Ако това се случи, ще можем да използваме наказателно-правни мерки по по-добър начин, в случай, че има проблеми и измами с ДДС. В заключение, мисля, че това, което се случва в държавите членки, все пак ще доведе до е, нещо положително. Знаете, че по отношение на данъците, ДДС в частност, имаме правилото за единодушието и понякога колкото и усилия да полагаме, не можем да сломим волята на държавите членки, така че искам да преканя държавите членки да бъдат проактивни. Вие също може да го направите. Благодаря. Вернер, ти си следващия. Е, може би вие имате въпрос за статистиката. Благодаря. Аз наистина исках да се отдалеча от темата за данъците, защото е, вече четвърти пореден мандат е, виждам, че въпросът е много сложен и просто не може да бъде решен. Господин комисар, вие казахте, че още през 2005 е, година е имало документ до Комисията за засилване правомощията на Евростат. Станахме свидетели на национален егоизъм, в това число и от Германия. Липсва информация не само от Гърция, от други държави също. Сега подсилихме Евростат и моя въпрос цели да разбере какви проблеми все още съществуват със страните членки. Достатъчно ли е сътрудничеството? На време ли получавате данните? Какви са възможностите ви за санкциониране, ако това не е така? И кой ползва добрите статистически данни събиране на Евростат? Страните членки ползват ли ги или само комисията? Well, it's good to answer question on statistics. Много е хубаво, че ще отговаря за този въпрос за статистиката. Трябва да бъде ясно, че след приемането на законодателството за статистиката, ситуацията много се е подобрила. за а, прилагането а, на това ново законодателство а, ние увеличихме капацитета на Евростат а, в смисъл на повече персонал, за да може те да разполагат с повече хора, които да работят. А, Е, аз мисля, че работата, която извършихме заедно с страните е, членки за проверка на данните, ако това беше необходимо, е, ни а, е, позволи да осигурим наистина високо качество на а, е, европейската статистика. Ако видите последната, а, е, последните данни, ще ви направи а, впечатление, че Евростат е направила само едно възражение а, срещу Австрия възражение, свързано на поднационално равнище, Националния статистически институт е, на Австрия и Евростат вече работят по проблема. И това доказва, че новото законодателство наистина работи. Имаме и една друга част от е, статистиката, която е много важна от европейска гледна точка. Това е статистиката, свързана с процедурата за макроекономически дисбаланс – за мен това е много важна област и аз е, вярвам, че ако имахме такава процедура преди 10 години, може би е, настоящата криза нямаше да бъде толкова дълбока, каквато я виждаме в момента. Много е, е важно тези процедури за макроекономически дисбаланс да се е, да стъпват е, на висококачествени статистически данни, е, данни с които е, разполага е, Евростат страната и тези данни, тяхното качество е доста по-низко, отколкото на останалите статистически данни. Регламента MIP най-вероятно ще допренесе за подобряване на този баланс и също така ще предвижда и санкции. Предложението предвижда санкции срещу страните членки, които манипулират данните. Много е важно, според мен, да приемем амбициозен регламент за статистиките, статистически данни е MIP. Що се отнася до економическото управление на Европейския съюз, е, е, то ще бъде достатъчно добре подкрепено с висококачествени статистически данни и с достатъчно инструменти, с които ще разполага Евростат, е, за да се справи с проблемите, които се появяват. Благодаря ви, господин комисар настоящия парламент наистина прояви, проявяваше голям интерес към статистическите данни. А, Откакто вие сте комисар, който отговаря за статистиката, получихме 7 или 8, може би, предложения. Вие бяхте доста, доста продуктивен а, и може би за това нямаме толкова въпроси, свързани с статистиката, защото смятаме, че нещата работят добре. Сега, нека да минем към данъчните въпроси. Може да очаквате много въпроси. А, а, може би ако искате да добавите нещо за статистиката, направете го. Извинете, че не чух първата ви презентация. Последния път, е, когато бях при вас, беше през май е, тази година и тогава ви е, изложих своята идея за кампания срещу данъчните измами и избягването на данъците. На международно равнище на G8 и G20 беше прият нов глобален стандарт за автоматична обмяна на информация. ОИСР прие план за действие БЕПС. Европейския съюз изигра водеща роля за подобряване на глобалното, глобалната работа по данъчните въпроси ние сме се предвижили до голяма степен към общата ни цел, но работата не е свършила, свършена все още. Утре заминавам за Австралия, която ще бъде домакин на следващата среща на Г-20 а, и аз ще изразя очакванията на Европейския а, а, съюз а, да не се намаляват усилията, да се използва инерцията за интернационално сътрудничество срещу а, а, избягването на данните месеци. Това, което направи Европейския съюз е наистина впечатляващо. От май насам а, имаме множество инициативи а, на Например, механизъм за бърза реакция за борба с измамите по ДДС, по-засилени данъчни споразумения с най-близките ни съседи. Започнахме дебат за облагане с данъци на цифровата економика. Предложихме стандартизирана ДДС форма, създадохме платформа, платформа за добро данъчно управление и вчера предложихме изменения по друга директива. Междувременно лидерите на европейските държави е, единодушно подкрепиха програмата на Европейския съюз за борба с данъчните измами на съвета през май. Без съмнение, вие знаете, че Екофин не успя да се споразумее по директивата за спестяванията. На срещата на върха през май беше изразена воля за завършване на работата по досието до края на годината. Ще повторя пред европейските финансови министри през декември, че целият свят се движи в посока към автоматична обмяна на информация. Ние не можем да изоснаваме. А, започнали сме преговори с Монако, Андора, Лихтенштайн и Сан Марино а, и тези преговори върват добре. Ще започнем преговори и с Швейцария в момента, в който а, Швейцария получи през следващите седмици мандат за водене на преговори. Надявам се парламента да подкрепи изцяло разширения обхват на събиране на а, информация и да гласува на пленарното заседание през а, декември. в областта на цифровата економика сме изправени пред интересни предизвикателства. Например, как да направим така, че да обложим цифровата економика с справедливи данъци, но да не спрем растежа на сектор. Трудността тук е, че ние нямаме опит с данъчното облагане на този вид економика. На тези проблеми няма лесни отговори и готови решения. Поради тази причина аз създадох работна експертна група на високо равнище, които да подготвят предложени решения до лятото на 2014 година. Окончателният подбор на членовете на тази група вече е направен. Обявих кои ще бъдат членовете вчера. Групата ще се председателства от Виктор Гаспар, бивш министр на финансите на Португалия. Той има пълното ми доверие да работи по този този е, въпрос. Друг важен елемент е, е ДДС реформата. Искам да благодаря тук на Шарон Болс е, за нейния значителен принос на данъчния форум в Брюксел миналата седмица за по-добра система на ДДС. Работихме през изминалите месеци и постигнахме напредък. През октомври комисията публикува доклад за пропаста на ДДС, така да се каже, в Европа. Загубите се оценяват на 193 милиарда. Затварянето на тази пропаст изисква борба с данъчните измами, но също така и борба с голямата комплексност на тази система, която пречи на тези, които искат да се придържат към изискванията, да го направят ще отговорим на този проблем с приемането на механизъм за бърза реакция. Стандартизираната ДДС декларация, която предложи през октомври, трябва да намали разходите за бизнеса с около 15 милиарда евро годишно и да упрости процедурата по попълване на тези декларации в целия Европейски съюз. Искам да благодаря на господин Тречек за подкрепата, която той оказа с доклада си. Нашия проект преглед на общата система на ДДС е, ставки върви добре. Допитали сме се до много заинтересовани страни, но все още не са направени изводи. Следващата стъпка ще бъде оценка през следващата година, когато ще изберем и е, подход. Нека сега да се е, обърне към други ключови проблеми, по които виждам е, повече проблеми. Ще започнем с CCCTB. Това досия напредва на на равнище технически е, експерти, е, но дискусията напредва бавно. Трябва да започнем истински политически е, дебат. трябва а, да се а, внесе малко повече политическа воля и малко повече скорост от страна на а, а, политиката. А, по въпроса на ДФС, а, Чакаме все още е, решение от 11 страни членки и толкова може е, бързо, защото не можем да си позволим да протакаме нещата и да закъснявам. Комисията направи всичко възможно да подкрепи преговорите, парламента е, също беше много конструктивен. Е, има много възможности за, за, за дискусия. Е, настъпило е времето за политически натиск. По отношение на директивата за данък върху е, е, енергия, енергията, се опасявам, че предложения компромис не е достатъчно амбициозен и комисията в момента търси решение по това досие. Уважаеми членове, както знаете, предложенията ни за 2014 година са кратки, тъй като както комисията, така и парламента ще е, приключат своите мандати следващата е, година. Но ние няма да спрем да работим, напротив, ще финализираме работата по много досията през следващите 12 е, месец. Там, където може, ще използваме инерцията, там, където не, ще създадем а, такава. Страните членки са нези, които трябва да запазят темпото и да вземат конкретни мерки за подобряване на общите ни е, инструменти. Що се отнася до ДДС, през следващата година ние планираме да приемем бяла книга за е, окончателен ДДС режим за трансграничната доставка на стоки. С нетърпение очаквам да чуя какво вие смятате за напредъка на нашата работа и какви са вашите идеи за в бъдеще. Мерси. Благодаря ви много, господин комисар. Все още е, няма колега от НП, който желая да се, пожела е, да се изкаже. Мериен, заповядай. Благодаря. Госпожо председател, е, благодаря ви, господин комисар, за това, че сте тук, за това, че ни предоставяте информация за актуалното положение на нещата. Мисля, че все още не можем да говорим за практически резултати, но нека първо да ви благодаря много за всички сили, които полагате за справянето с укриването на данъци. Ясно е, че двойното данъчно облагане а, трябва да се предотврати, но по никакъв начин това не трябва да води до избягване на плащането на данъци от други лица. Не може е, избягването на двойното данъчно облагане да води до двойно укриване на данъци. Има фирми с склонове в различни страни и има множество начини, по които те могат да намалят данъците, които плащат, чрез прехвърщ, прехвърляне на средства от една фирма в друга. И така, какъв е, какво е положението в момента в Екофин? ако се е, предлага нещо за данъчното облагане, трябва да се постигне консенсус. Казахте, че е, очаквате някакви резултати през 2014 година, но мислите ли, че това е реалистично? В крайна сметка с банките и прочие има един куп нови правомощия, компетенции. Хората добре си дават сметка, че се полагат усилия, работим сериозно но все още се очакват резултатите. Ясно е, че Рим не е бил изграден за, построен за един ден. Работи се стъпка по стъпка и вие самият а, посвещавате много усилия и енергия. Но вече чакаме практическите резултати. На второ място по въпроса за седалищата и дъщерните дружества. А, това е едно, но сега говорим и за административно простяване, говорим за инструменти, които могат да ни позволят да действаме в случай на укриване на данъци а, и а, тежестта да се споделя между държавите членки, и, за да може данъците да отидат там, където трябва. И моят въпрос е свързан с общата корпоративна данъчна основа. Колегите ми в работната група казват, че работят много внимателно, че темата е много техническа, много сложна. Разбирам това, но помислете е, ма, е, за следното. Можем ли да очакваме някакви реалистични резултати преди края на този мандат? Благодаря много. Нека да благодаря на Мариан Тайсън за отличния доклад по общата корпоративна данъчна основа. Както казах и в уводните си думи, бих желал да напредваме малко по-добре по тази тема, малко по-бързо да се движим. И е, съвсем права бяхте е, когато в доклада си настояхте да има задължителен прак за да има задължително облагане за многонационалните фирми над определен прак, нещо, което е важно и за намаляването на административната тежест, но и за справянето с много други въпроси, свързани с укриването на данъци и избягването на данъци. И така, е, това са усилия, от които всички могат да спечелят, така че продължавам да се боря това да се случи. И е, вече работя двете предстоящи председателства, гръцкото и италианското. И много се радвам, че и за двете председателства темата е приоритетна. И така, мисля, че с умерен оптимизъм мога да заявя, че е, има е, шанс от техническо обсъждането да се придвижи към политическо обсъждане на ниво ЕКОФИН още през гръцкото председателство. От там нататък, в зависимост от политическите насоки на ЕКОФИН, и италианското председателство ще продължи работата по въпроса. Разбира се, права сте, корпоративното данъчно облагане е много техническа тема. Има изключително много технически подробности, които трябва внимателно да се разгледат и да се тълкуват по един и същи начин от всички участващи държави членки. Така че това отнема време. Но а, обещавам да направя всичко възможно темата да бъде включена в политическия дневен ред на ЕКОФИН и то по време на гръцкото председателство. Що се отнася до трансграничната дейност на фирми като Беренц и други подобни дъщерни фирми, не е истина. Извинете, става дума за дружества майки и дъщерни дружества тук може да е, се създадат доста сложни структури. Има два елемента на предложението за справяне с тези ситуации. От една страна има хибридни заеми. Това е доста широко разпространен феномен. Използва се е, много често от много национални фирми за целите на укриването на данъци и на избягването на данъци. А, но има и още нещо. Има правила срещу злоупотребите, които са включени в директивата и които могат да ни дадат възможност да се занимам с, с ситуации, при които има взаимовръзка между единния пазар и отношенията на отделни държави членки с трети страни. За съжаление, понякога се случва така, че правилата на единния пазар в комбинация с двустранни данъчни договори на държави членки водят до възможности за двойно необлагане. Така че в директивата се вземат предвид подобни ситуации и се предлагат мерки за справяне с тях чрез отхвърляне на правото на освобождаване от данъци в случай, че дадена структура, не е съз... структура е създадена само единствено с целта да канализира прехвърлянето на средства към трети страни. Що се отнася до Екофин, финансовите министри действително заявиха силен ангажимент за справяне с а, данъчните измами и избягването на данъци. И така както а, нееднократно съм заявявал, Крайно време е действително да се направи нещо. Не е достатъчно да се твърди, че имаме желание да се справим с проблема. В крайна сметка много неща са включени в дневния ред на съвета. Това, което ни е необходимо сега, е да приемем тези предложения и на практика да покажем, че след думите следват и дела. И така, в момента задачата е в ръцете на държавите членки, на министрите на финансите и се надявам те да си свършат работата. Благодаря, госпожа Клева. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, нека да ви привесам отново тук в нашата комисия в Европейския парламент. Съгласна съм с вас. Действително не трябва да пропускаме каквито и да било възможности в борбата срещу измамите с данъци и трябва да разглеждаме този въпрос като изключително приоритетен. Именно заради това на следващото пленарно заседание в Сразбург предлагаме съвместно предложение за резолюция на темата измерими и задължителни ангажименти за борба срещу укриването и избягването на данъци в Европа. Споменахте в плана си действие още преди две години, заедно с препоръките, че такива мерки се предвиждат за данъчното планиране и в други области, обаче мерките не бяха задължителни. И така, през май тази година получихме още един добър текст, но отново неправно обвързващ. След това в съвета се опитахме да се придвижим малко по-напред. Директивата за спестяванията, но не се постигна кой знае какво. А, сега имаме примери с страни, в които задължителните цели и действителните мерки са били въведени задължителни цели и има действителни мерки за борба срещу данъчните злопотреби, нещо, което е довело до резултати. И така, господин комисар, каква е позицията на комисията по въпроса за това да се предложат конкретни показатели на национално и европейско равнище, които да могат да бъдат измерими и да помогнат държавите членки да намалят данъчното разделение а, и укриването на данъци а, и а, какво е а, мястото на тази тема в европейското полугодие? Благодаря. Ами първо нека да благодаря на Европейския парламент за активната подкрепа за нашите действия. Нека да благодаря и за проактивната позиция на парламента в борбата срещу данъчните измами. Мисля, че всичко това ни помага да не загубим натрупаната инерция. Затова се надявам, че ще продължите да бъдете все така активни, защото, както казах и в предходните си въпрос, а, отговори, не всичко вече е, е свършено. А, все още остават неща, които трябва да се свършат, трябва да се приложат на практика. Но е, иначе на мен ми се струва, че вече на масата разполагаме с всичко необходимо. Оттам нататък следва държавите членки да приемат това, което е на масата на преговорите. И ако това се случи, напредъкът ще е огромен. Всичко това е от интерес и за самите държави членки, в крайна сметка, защото така събирането на данъци ще се подобри значително. Много от тези държави членки всъщност са приели национални планове за действие срещу укриването и избягването на данъци. И е, се следваха и нашите препоръки в крайна сметка в тези планове за действие, защото по време на последната процедура за европейско полугодие е на 11 държави членки препоръчахме да усилят мерките за борба срещу данъчните измами с цел да се подобрят приходите към бюджета. Що се отнася до задължителните цели и до общите цели, смятам, че предлаганият от вас подход е интересен. Знаете, че е, проблемът с сенчестата економика е, че мащабът и много трудно се измерва. Когато няма точни данни, в която и да била област, не е лесно да се определят ясни показатели. Но при всички положения съм готов да разгледам внимателно всичко, което Европейски парламент може да предложи за справяне с този проблем. Вече се занимах с въпроса за европейското полугодие, но нека все пак да кажа, че в този четвърти кръг на европейското полугодие ще се опитаме да сме още по-конкретни в справянето с конкретни проблеми на държавите членки с данъчните измами. И в европейското полугодие разполагаме с един инструмент, който може да помогне да настоим държавите членки да прилагат нашите препоръки. Защото казахте, госпожо Кева, че не всички, че препоръките не са е, правно задължителни, но в рамките на европейското полугодие имаме право да правим предложения и препоръки на държавите членки и да настои, и можем да настоим пред тези държави членки, които не са приели или приложили все още препоръките, да го направят. И така, ще продължим да работим в рамките на този подход. Следващите препоръки страна по страна ще бъдат изготвени през май следващата година и ще продължим да работим по тази тема. Благодаря сега от името на НП. Думата има Астрид. Oui, euh, merci, madame. Благодаря, госпожа председател. Нека първо да се извиня, че е, дойдох с закъснение, но а, трябваше да гласуваме в Комисията по правата на жените, където се проведе една много подробна а, дискусия по процедурни въпроси, преди да преминем към гласуването и това ме забави. И така, надявам се, а, че ще ме извините, ако задам въпрос по тема, която вече е била покрита, но господин комисар, след правното решение на съвета по вашето предложение да се въведе засилено сътрудничество по отношение на данъка върху финансовите операции, смятате ли, че въвеждането на този данък на съответното равнище може е, изобщо някога да се случи. А, а, дали а, е, е нещо, което аз ще мога да видя с очите си, докато още съм жива. Защото държавите членки, в крайна сметка, трябва да си дават сметка, че а, е, а, има последици от въвеждането и невъвеждането на данъци. Много инсайдери ми казват, може би е по-политически е, коректно да се формулират нещата така, те ми казват, ти спокойно можеш да гласуваш за, тъй като те или иначе това никога няма да се случи. И така, какво мислите по този въпрос? Thank you, Mrs. Luling, and uh, I uh, благодаря, госпожо Люлинг. Аз вече отговорих на този въпрос, когато отговарях на въпроса на господин Епинг. Мога да повторя, ако Шаран ми позволи. Тук има две гледни точки. На първо място. Становището на правната служба на съвета – то засяга един конкретен параграф на един конкретен член от предложението за ДФС. Това становище не е становище по цялото предложение. Комисията смята, че становището на правната служба на съвета не е правилно. Нашите правни служби вече изготвиха доклад. В него се споменават всички аргументи в полза на това, защо този конкретен параграф е юридически издържан. Предложението на комисията, освен това, подчертаваме ние, е напълно в съответствие с разпоредбите на договора. Нашето предложение ще бъде представено на следващото заседание на работната група на съвета. То ще бъде на 12 декември 2013 година. На второ място. Става въпрос за засилено сътрудничество. Това означава, че 11 държави членки доброволно нека да подчертая, доброволно са поискали от комисията да изготви предложение за хармонизирана система на данъка върху финансовите сделки в тези 11 държави членки. Естествено, засиленото сътрудничество дава възможност да се включват и други държави членки но днес имаме съгласието на 11 държави членки да се направи нещо по това предложение и в техни ръце е договарянето на приложеното поле на този евентуален нормативен акт и Смятам, че приноса на Европейския парламент, въплатен в доклада на парламента, е, е изключително добър. И отново казвам, в ръцете на тези 11 държави членки е политическото решение по този текст в тяхното поле топката, те трябва да намерят компромис. Надявам се, че ще се демонстрира политическа ангажираност. И последния въпрос казва председателката Ани Подимата. Благодаря, Шаран. Ще говоря на гръцки, ако нямате нищо против. И ще се опитам да хвърля мост между всички теми, засегнати от колегите. Много благодаря. Още веднъж връщам се към неплащането на данъци, данъчните измами, въобще данъчната система. Цялата система е изключително интересна и тук по някакъв начин трябва да впишем и данъка върху финансовите сделки, защото целта на, на, на този данък е да се внесе някакъв вид справедливост в данъчното облагане. Затова взимам повод от казаното от госпожа Клева, но и не само. В а, много аспекти тук вече не може да се действа само на национално ниво. Данъчната конкуренция, неплащането на данъци, данъчните измами са трансгранични феномени и държавите членки сами не могат да се справят. На лице е изискването за действия на европейско ниво. Вие казахте, че Гърция вече постига напредък по отношение на събираемостта на данъците. Но национално, на национално ниво има ограничения по отношение на възможностите на държавите членки. И директора на ОИСР каза тази сутрин, че трябва да се положат усилия на световно ниво, за да има по-голяма ефикасност на действията. Госпожа Клева каза, че парламента е подел инициативата за резолюция. Не трябва да се обвиняваме взаимно, казахте. Държавите членки имат определени отговорности и парламента има своите отговорности. Ние искаме да има цели, които да могат да бъдат измерени, конкретни измерения. Въпросът е как да ги формулираме всички тези цели и измерения. Отново повтарям, много е важно да може да се придаде количествена стойност на, на целите за избягване, за премахване на този феномен неплащане на данъци и данъчни измами. И като погледнем европейското полугодие, а то е изключително важно в контекста на проблемите на Гърция, и като не забравяме естествено и ДФС, какво може да се направи, защото Гърция е една от тези 11 държави. С други думи, въпросът ми е следния. Може ли да ни гарантирате, че досието по ДФС ще бъде приоритет? И ще направите ли всичко възможно да се стигне до решение в рамките на този 6-месечен период, в рамките на това полугодие и ако не, то поне в рамките на мандата на парламента, тъй като ние отдавна искаме нещо подобно. Благодаря. И така. Позволете ми в началото да кажа, че комисията не играе игра на взаимни обвинения с държавите членки. Ако погледнете предложенията, които комисията е внесла по време на настоящия си мандат, между другото, Шаран Болс участва на една конференция посветена на ДДС и там се каза, че в областта на данъчното облагане комисията е работила най-добре, що се отнася до ДДС. Държавите членки вече приех няколко много важни предложения и започнах работата по тях. Работата по тяхното изпълнение. Има обаче няколко досиета, които все още не са видяли бял свят и едно от тях е ДФС. Ето защо би следвало да се призове и за полит политическа готовност от страна на държавите членки да приключат разговорите преди изборите за Европейски парламент до година. Защото и от национална гледна точка ДФС представляваше един мащабен проект. За участващите, но и за неучастващите държави членки този въпрос беше изключително важен и продължава да се обсъжда на национално ниво. Така че имаме нужда от усилена работа по този компромис от страна на участващите държави членки, а комисията ще положи всички усилия за да улесни е, постигането на компромис. Но всичко това е в ръцете на държавите членки. Не мога да заставя министрите да вдигнат ръка. Те трябва да решават. Що се отнася до задължителните цели за справяне с данъчните измами? Интересна идея. Ще трябва да видим какво точно се крие зад едно такова предложение. В исторически план европейското полугодие имаше за задача всяка година да се подобряват резултатите по предварително очертаните препоръки. Сега ще изтече четвъртото полугодие и естествено всички идеи, които се предлагат тук в Европейския парламент, могат да станат част от оценката на европейското полугодие. Много се радвам, че данъчното облагане е неразделна част от процеса. Чрез полугодието можем да започнем координирани действия в областта на данъчното облагане действия, които до сега не са били възможни поради принципа на субсидиарността или поради други пречки. Благодаря, господин комисар. Забелязах, между другото, че в Твитър сте публикували информация за моята забележка. Това, което казах е вярно и ние се опитваме да измислим нещо ново в а, вашия портфейл, в вашата област, за да може да създадем предпоставките за повече разкритие, за оповестявания, защото разкритията, оповестяванията ще доведат до това да има една исти, е, истинска данъчна основа, която да работи на практика. Така че трябва да дадем отдължимото и на вас. Вие работите в тази област и ако всички успеем и вие ще имате дан. Повечето от членовете на комисията желаят успех на комисията, макар че комисията по правни въпроси също има своите правомощия тук и ние се опитваме да стигнем до споразумение с тях. Благодаря ви за участието. Уважаеми колеги, заседанието на комисията започва по-късно днес след обед. Чак в 3.45. Моля ви да сте точни, защото гласуването ще започне точно на време и ако ви няма и се стигне до интересни резултати от гласуването, накрая не ме обвинявайте.